Няколко информации за тези, които искат да ги изслушат. Според съответните членове, Комисията по правни въпроси провери правомощията и утвърждава мантата на госпожа Петри Сарвама и Ребека Тейлър. Нека да одобрим тези мандати. Нямате възражения, значи се приема. Също е, има желание от НП, социалисти, демократи, АЛД и независими назначението на следните делегати в комисиите. Господин Хавел на място на господин Косолино. Ребека Тейлър вече не е титулярен член в е, парламент